и условията на труд. Ние ще предоставяме актуална информация на парламента за хода на преговорите. Благодаря. В заключение на дебата бяха подадени две предложения за резолюция. С това дебата приключва. Гласуването ще бъде утре в 11.30 часа. Съгласно член 216 алинея 4, че вчера не е, пода, не е подадена възражение върху корекциите, така че корекциите се приемат. Следващата точка от дневния ред е относно въпрос искане за устен отговор относно търговските отношения между Европейския съюз и ТВ. Давам думата на колегата Каспари, автора на въпроса. За 5 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, общия обем на двустранната търговия между Европейския съюз и Тайван през 2011 година надвиши 40 милиарда евро през миналата година. Търговските отношения също станаха по-интензивни. В момента Европейския съюз е много активен в търговско отношение в съседните държави на Тайван. Миналата година влезе в сила споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея. Започнахме преговори за такова споразумение и с Япония. Имаме търговски отношения с Китай, които току-що обсъдихме. Искаме да интензивираме тези отношения с континентален Китай. Изобщо имаме търговски отношения отношения с целия азиатски регион. Водим преговори с много държави. До този момент обаче не сме намерили начин, по който да направим търговските си отношения с Тайван по-интензивни. Няма а, а, смисъл да говорим за споразумение за свободна търговия с Тайван, но си заслужава да помислим за това как да продължим нашите добри отношения с Тайван, как да ги подобрим още и как Тайван в този контекст, именно контекста на и все по-интензивни отношения с съседните е, е, държави и изключителна активност на европейските фирми в съседните е, е, държави и факта, че европейските инвеститори е, са. Е, сред най-активните в Китай. На този фон трябва да се запитаме какво трябва да направим. Затова ние питаме комисията как комисията оценява търговските е, отношения с Тайван, какви възможности вижда комисията за по-нататъчно подобрение на отношенията с Тайван с оглед на ситуацията, която описах и с оглед на предстоящите преговори с Китай и какво прави е, комисията е, е, за да не е, потъне Китай в този триъгълник или по-скоро четириъгълник от търговски е, отношения. Благодаря за възможността да проведем дебат по този въпрос. Благодаря на колегите от всички политически групи за това, че подкрепиха включването на дебата в дневния ред. Радвам се на възможността да обменим мнение по този въпрос. Благодаря, колега Каспари. Давам думата на колегата, на комисарта Кухт, за да отговори на въпрос. Uh, Много ви благодаря, господин председател, господин Каспари, почитаеми членове на Европейския парламент. Само преди две години Европейската комисия отговори на устен въпрос за отношенията между ЕС и Китай. Всъщност по-голямата част от казаното тогава си остава валидно и до днес. Наистина Тайван е един от най-големите ни търговски партньори. 15 беше 2011 година, 23 е сега в световен мащаб, но това е един много важен търговски партньор. През последните 20 години Наистина, отношенията ни с Тайван са се увеличавали и ставали все по-интензивни. Това въжи и за Япония, въпреки економическата криза от 2008 година. Между нас има диалог, високо поставените служители се срещат поне веднъж годишно. Освен това сътрудничим в фитосанитарната област, техническата област, правата на интелектуална собственост, компютърните технологии, фармацевтиката. Диалогът е много важен, особено при нетарифните бариери. И всъщност той вече води до много добри резултати, защото в като последица от тези двустранни срещи ние се разбираме по-добре има инвестиции в двете посоки и знаем, че инвестираме в среда, където ще се защитава по-добре интелектуалната собственост и ще има по-добър контрол върху инвестиционните потоци. До сега сме договорили три търговски споразумения с Южна Корея, Тайланд, Япония и други страни. Ще започнем инвестиционни преговори с континентален Китай. Необходимо е да се водим от сегашния си дневен ред, а на по-късен етап ще направим оценка на възможностите за търговски отношения с Тайван. Ще помислим за възможността пълен достъп до пазара, когато му дойде времето. Благодаря. Много ви благодаря. А сега от името на групите. Господин Щастни, две минути. Благодаря. Господин комисар, одобряването на резолюция за започване на търговски преговори с Тайван е стъпка във вярната посока за укрепване на отношенията на Европейския съюз в е, с Тайван в културно и економическо отношение. През последните две десетилетия двустранната търговия се е увеличила 12 пъти. Търговията между двете економики е, достигна 40 милиарда през 2012. Въпреки това, търговията между Европейския съюз и Тайван все още не отговаря на съществуващия потенциал. Тайван е стабилна демокрация, жизнеспособна економика и може да предложи много ползи на Европейския съюз. Преди няколко години в комисията Инта аз настоявах за засилване на търговските отношения, за да се възползваме от тези ползи, но отговорът на комисията беше – ние не искаме да бъдем първите. Посланието беше ясно. Европейския съюз не искаше да провокира Китай и искаше да изчака как ще реагира Китай на споразуменията между Тайван и други а, държави. Южна Корея, Сингапур, Нова Зеландия преговарят а, или вече са сключени споразумения за свободна търговия с а, Тайван. Дали Европейския съюз може да се позволи да изостава? Отговорът на този въпрос трябва да е съвършено ясен. За да бъде от полза и на двете страни, на гражданите на двете страни трябва да има задълбочаване на отношенията, да има търговско инвестиционно споразумение и преговорите трябва да започнат колкото е възможно по-скоро. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Штасни, сега господин Морейра за една минута. Благодаря, господин председател. Търговските отношения между Европейския съюз и Тайван са под потенциала, независимо от факта, че двустранната ни търговия е увеличена 12 пъти през последното десетилетие. Има възможности за засилване на постранните търговски отношения. Ние трябва да подкрепим задълбочаването на тези отношения. Комисията по международна търговия и резолюцията и подчертава частност необходимостта от започване на преговори за инвестиционно споразумение. Европейския съюз трябва да води преговори за такова споразумение не само с Китай, но и с Тайван, с отчитане на нужните изисквания. Европейският съюз има компетенции по инвестиционните споразумения. Аз, разбира се, осъзнавам, че трябва да има реципрочно либерализиране на достъпа до пазара за да се защитят инвеститорите, но ако видим какви са приоритетите, определени от Европейската комисия през 2010 година в съобщението за чуждестранните инвестиции, не виждаме причина защо Китай, Тайван трябва да бъде изключен от дневния ред на Европейската комисия. Благодаря ви, господин Морейра. Сега господин Казак за две минути. Комисар, аз не бих искал да повтарям вече цитираните цифри за особеното положение на търговските отношения с тайван ясно е че тези търговски отношения са под потенциала въпреки съществуващите възможности за по нататъшното им задълбочаване. необходимо е разширяване на вече добре интегрираните икономически отношения между европейския съюз и тайван. с развитието на индустрията и на информационните технологии както и на зелената енергия сектори с висока добавена стойност и източник на растеж както в европейския съюз така и в тайван ще се даде възможност и за откриването на нови работни места. следваният конструктивен подход от страна на тайван доведе до сключването на тридесет и един двустранни споразумения за инвестиции с трети държави като япония нова зеландия включително и с китай. тези споразумения показват решимостта на тайван да либерализират търговията си и са доказателство че страната е готова да търси подобни сделки с други партньори позовавайки се на установената от световната търговска организация многостранна търговска система. убеден съм че едно бъдещо търговско споразумение може да увеличи износа на европейския съюз за тайван на дванадесет милиарда евро годишно. затова призовавам комисията да прояви креативност и да не пропусне възможността да намери база за повишаване нивото на търговските ни икономически отношения с китай прибягвайки към споразумение за защита на инвестициите и достъпа до пазара. комисията не трябва да омаловажава взаимните ползи от бъдещото споразумение с тайван и тайван не бива да бъде постоянен заложник на деликатното си международно положение спрямо континентален китай. убеден съм че това ще бъде и сериозен сигнал за последователност на подкрепата на европейския съюз за развитието на демокрацията и социалния плурализъм в една страна като тайван. благодаря ние не виждаме спе, е, спешния характер на това споразумение, защото в крайна сметка европейските фирми инвестират в това на Европа, дори най-големия инвеститор. Тоест е, няма а, а, спешна необходимост да подписва това споразумение. Мисля, че комисията трябва да постави приоритети а, е, при воденето на преговорите, дори заради ограничения персонал. Ние преговаряме с Китай, Индия и така нататък. Ние като парламент също се поставяме в тежка ситуация, защото не смогваме да анализираме и да наблюдаваме преговорите. Още повече, а, е, че имаме амбициите да следим тези споразумения и след сключването им. Зелените са на мнение, че а, а, не бива да забравяме инвестиционното споразумение с Тайван, още повече, че преговаряме по тази тема с а, а, Китай. А, а, ще бъде добре да заявим ясно нашата подкрепа за човешките права а, и правата на гражданите в а, Тайван. Мисля, че подкрепата ни трябва да бъде не само от економически характер. Когато се стремим към засилен диалог, нека не говорим само за търговия. Благодаря, а, колега Келер. Господин Танок има думата. Микрофонът на оратора не е включен. Господин председател, като председател на групата за приятелство с Тайван, от години призовавам Европейския съюз да отговори в по-добра степен на динамиката и иновациите на Тайван. За да, защото едно споразумение ще бъде от полза за двете страни. Тайван е едно от економическите чудеса на 21 век. Е, той се превърна в технологическа сила, произвежда много от стоките, е, от които се ползва Европа днес. Можем да си е, представим мащабите, в които се развива економиката и в колко много области. Подобряването на търговските отношения с Тайван има смисъл и за тях, и за нас. Европейския съюз вече е основният източник на чуждестранни преки инвестиции. А Тайван е един от най-големите ни търговски партньори в този регион. Въпреки, че населението на а, Китай е 58 пъти по-голямо от това на Тайван, не можем да кажем за същото за ам, обема на търговията а, ни с Китай и с а, Тайван. Тайван също показа чрез поразумението за свободна търговия с а, Нова Зеландия, че може да работи и с държави, които пред, се придържат към политиката а, за а, единната държава като е... Европейският парламент е, трябва да е, подкрепя участието на е, Тайван в СТО, в ИКАО и трябва да сключим споразумение, защото той е и партньор, който застъпва демокрацията и върховенството на закона. Благодаря. Колегата Шулц има думата всъщност е въпрос към господин Танък от господин Шолц. Колега Танок, имам един въпрос. А как виждате връзката с политиката на Европейския съюз към а, Китай, е, е, защото е, е цинично да говорим за анексиране на тайванската економика. Тайван има най-голям дял в китайския ръст на економика. Направени са големи инвестиции от страна на Тайван в Китай. Фокскок е, е, е китайско предприятие, което работи при ужасни условия. Какво мислите по тези въпроси? Вероятно не ме слушахте. Аз споменах Нова Зеландия, която се придържа към политиката за Единен Китай. Не признава Тайван като независима държава, но е споразумение за, търговска, за свободна търговия. Тайван е част от СТО. Повечето от държавите, членки на СТО, ние признават като независима държава. Ние живеем в едно състояние на неяснота относно статута на Тайван. Независимо дали я признават или не, над 30 държави в света са сключили споразумения и имат добри търговски отношения с тази държава. Благодаря колегата Белдер за една минута. Благодаря ви, господин председател. Холандец съм и съм добре запознат с историята на Тайван. Имали сме исторически развити отношения, които се простират далеч назад във времето. Затова и призива за по-интензивни търговски отношения с Тайван е нещо, което се разбира от само себе си. Преди две години комисията получи наистина въпрос от нас. Ние водихме дебат в същата зала. Аз самия пледирах е, за по-интензивни търговски отношения. Но сега виждам, че две години по-късно нищо не се е случило. Никой не успорва необходимостта от търговски отношения между двете страни. В този случай обаче ние навлизаме и в отношенията между Пекин и Тайпей. Според мен задълбочаването е в помощ и на двете страни. Благодаря ви и господин Гониш, последен от името на групите. Е, Уважаеми колега Белдер, колегите от Португалия ще кажат, че те са изпреварили холандците, що се отнася до Тайван. Тайван, за щастие, през 1949 година избегна от комунизма благодарение на дисциплината, на културата, на традиционните ценности в страната има невероятно добро развитие. И това нямаше да се случи, ако маоизмът беше го засегнал. Но той беше спасен от това. Разбира се, не може да се допуска социален дъл, дъмпинг, въпреки че в Китай има най-цинична проява на капитализъм. Въпросът за свободната търговия несъмнено е нещо, което е от полза за всички хората трябва да решат дали да бъдат независими или да се присъединят към Китай. И за това ние трябва да подкрепяме това, което решава сам Тайван. Искам да дам думата на госпожа Андрикиене. Благодаря, е, господин комисар. Скъпи колеги, Тайван е, има солидна економика, в най-важните сектори, на която е представен Европейския съюз. Много са фирмите, които имат joint venture с тайвански е, фирми. В Китай са инвестирани огромни суми. Европейския съюз е най-голямата група чуждестранни инвеститори. Голяма част от тези инвеститори имат инвестиции в Народна република Китай. Искам да засегна политическите аспекти на тази тема. Знам колко са сложни отношенията с е, Китай. Тайван е демократична мирна държава и за това е, трябва да бъде прията в е, все по-глобализиращия се и взаимосъвързан свят. Споразумението за сътрудничество между Китай и Тайван е стъпка в правилната посока това, и то означава, че Китай е признал значението на Тайван за неговата економика. Положението на Тайван в глобалната економика а, а, прави важни отношенията между Европейския съюз и Китай важни. Важно е да се работи в посока за създаване и изключване на споразумение за свободна тър, тър, търговия с а, Тайван, защото то ще облагодателства и двете страни. Ще благодаря на колегата Андрекена, господин Коцолино. Благодаря ви. След Япония, след Южна Корея, ето преди малко пък обсъдихме Китай, мисля, че е дошъл момента да направим своя избор и да започнем преговори с Тайван – така или иначе, търговския стокообмен се увеличава в последно време и въпреки това, както вече беше казано, той не е развихрил пълния си потенциал. Същевременно знаем, че дружествата в Европейския съюз призовават за едно такова търговско споразумение, но на нас ни липсва институционалната рамка – може да се окаже, че когато я имаме, ще е твърде късно. Затова и трябва да положим усилие. Необходимо е да стигнем до инвестиционно споразумение с Тайван, да направим следващата стъпка – това е възможност и за нас да развиваме политиките за растеж и заетост на Европейския съюз, защото Тайван е една забележителна страна, що се отнася до демокрацията, економическия растеж, социалния си растеж, а ние бихме искали да развием този потенциал и за това трябва да договаряме споразумение с Тайван, както с Китай. Благодаря. Благодаря. Тайван е економическа сила. Ние вече имаме двустранни споразумения с много държави. Но а, Тайван е демократична държава плуралистична държава, с която говорим един и същи език. Имам най-различни причини. Ако видим каква е търговията, имаме качествени продукти. И Тайван е една от сферите, където има най-много вето върху технологичните продукти. Освен това, ние виждаме все повече търговия с Тайван да се развива. Трябва да не увеличаваме само търговските си отношения с Китай. Тайван съществува като държава, въпреки че не е признат от Европейския съюз, но от известно време е независима. И поставянето на пречки пред международните му усилия означава да не отчитаме реалностите на място. Благодаря. Господин Клайс. Благодаря, госпожо председател. Споразумение за търговия между Европейския съюз и е, Тайван е, има голямо значение. Е, търговския обмен между Европейския съюз и Тайван е, е, нарасна многократно през последните 20 години. Тайван заема особено място в а, международен план. Място, което никак не е а, леко, защото а, а, Китай е негов конкурент. А, в сравнение с Китай обаче Тайван е демократична държава ако, ако Тайван и Китай е, решат да сключат споразумение за свободна търговия, би трябвало да е възможно и за Европейския съюз да започне преговори за такова споразумение. Това би било от е, е, полза за всички страни е, това би било ясно послание от страна на Европейския съюз към комунистически Китай от една страна и от друга страна би дало на европейските фирми по-добър достъп до тайванския пазар. Освен това, по този начин по-добре би била защитена интелектуалната собственост на европейските предприятия. Има още много работа за вършене. Колегата Лизък има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Както много от присъстващите в тази зала знаят, че аз преди няколко месеца също имах възможността да посетя а, Тайван. Какво видях там? Видях, че Тайван е демократична държава Срещнах се с представители на двете най-големи политически партии а, е, и тази среща потвърди, че в Китай има нормална демокрация, нормални партии, нормални избори. Това трябва да се подчертае, тъй като не във всички азиатски държави положението е такова. Е, срещнах се с е, много напредничави хора, видях много напреднали технологии, много високо развита економика. Много от вас говориха за отношенията с Китай. Трябва да се вземат предвид някой факти от последните месеци. Всеки ден е, десетки самолети от Китай, каца в Тайван и обратно. Десетки хиляди китайци посещават Тайван. Тайванските предприятия инвестират от няколко е, години милиарди в Народната република. И ако днес в Европа говорим за това, че Китай е най-големият износител в света, трябва да, да, да видим кои са десете най-големи износители от Китайската народна република Седем от тези 10 са тайвански фирми, които са инвестирали своите пари в Китайската народна република. Всичко това трябва да се вземе е, предвид. Европейския съюз трябва да интензивира своето отношение с Европейския съюз. Благодаря господин Лизек, госпожа Баряй Кучет. Е господин председател, господин комисар, По-интензивните отношения между Европейския съюз и Тайван в търговско отношение означава, че трябва да откликнем на желанието на Тайван да започнем да договаряме споразумение. Тук е важна и демократичната конституция на страната, освен това и подобните стъпки са страни като Южна Корея. Едно такова споразумение е от полза и на двете економики. То дава достъп до пазарите. Бих казал, че по-интензивните търговски отношения ще помогнат на нашите економики, например в областта компютърни технологии, но тук трябва да търсим търговски практики, които отговарят и на международните стандарти. Е, да се водим и от корпоративната социална отговорност и защитата на околната среда. Господин Уотсън. Последният е, дебат преди е, този беше провеждането на преговори за първото споразумение, откакто чуждестранните преки инвестиции са в прерогативите на Съюза. Тайван е добре известен за бизнеса. Това е китайски, това е економически тигър. Ние сме най-големият инвеститор. Провеждаме диалози по въпроса на търговията и инвестициите, но обемите на търговия изостават от потенциала, въпреки че има огромни възможности за инвестиции. Ние искаме да стимулираме нашите ценности чрез преговори с Народна република Китай. Трябва да подкрепим и демократичен Тайван. Ако решим, че договарянето на споразумение с Китай е пътя към повишаване на инвестициите и търговията, трябва да гледаме по същия начин на отношенията между Европейския съюз и Тайван и Европейската инвестиционна банка да може да инвестира там. Трябва да се Искам да предложа паралелно споразумение за търговия с Тайван. Така ще се подобри също обема и качеството на, инвести... на инвестиционните потоци. Колегата Казак има въпрос към вас по процедурата синя карта. Приемате ли? А, като сър Грем Уотсън, като добър познавач на китай вие споменахте важността за повишаване на нашите взаимоотношения в областта на търговията с тайван но всички знаем деликатното положение на тайван спрямо континентален китай и как вие виждате като познавач на китай каква би била евентуално реакцията на китай ако европейският съюз наистина намери най адекватното решение за повишаване нивото на нашите търговски отношения трябва ли ние да се страхуваме от реакцията на континентален китай? благодаря. господин председател мисля че моят изтъкнат колега господин казак засегна въпрос който наистина буди страх у някои от държавите членки. Но нека бъдем по-смели. Китай официално не застава на пътя на Тайван. И кой всъщност би се възпротивил на едно такова споразумение? В наш интерес е да защитаваме собствените си ценности, което означава търговия с всички страни. Да отчитаме, че с демокрациите имаме много по повече сходни точки, отколкото с тези, които не са демократични. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Търговските отношения между Европейския съюз и Южна Корея а, бяха а, регламентирани в едно споразумение а, и Тайван също е важен е, партньор на Европейския съюз. В момента там не се водят преговори и аз се питам защо. Опасявам се, е, че това е свързано с нашия страх от реакцията на Китай. Е, за мнозина в Китай Тайван изобщо не съществува. Тайван е малка провинция, чиято независимост не се признава, въпреки че Тайван се е развил и се е превърнал в важен важна държава в света, в Обединените нации. Мисля, че трябва да се започнат преговори с Тайван. Вижда, вижда се, че Тайван от по собствена инициатива няма да започне преговори с Европейския съюз, особено ако очаква натиск от Китай. Тайван е голям конкурент е, на Китай, защото произвежда същите стоки като Китай. Би трябвало обаче да получи достъп до европейските пазари. Тайван е важен пазар. Смятам, че е важно да се работи за това а, в Тайван държава, в която демокрацията процъфтява, търговията да получи стимули и е, насърчение. Има както и економически аргументи, така и поли... аргументи от гледна точка на политиката за сигурността. Тайван, според нас, е държава, която заслужава нашето сътрудничество. Няма нужда да се страхуваме колегата Куташ. Благодаря, госпожо председател. Ние искаме да се развият отношенията с азиатския континент чрез включването на амбициозни търговски споразумения. Страни като Корея, Виетнам, Тайланд има такива отношения. Ние не можем да изолираме този регион. Европейският съюз трябва да спазва международните норми, които позволяват на Тайван да следва конструктивна политика. Те имат 19 споразумения с е, Китай, 30 и едно споразумение с други държави. Участва в е, форума е, Тихоокеанският азиатски форум, както и в СТО. Благодаря, господин Диас Демера. Благодаря ви, госпожо председател. Като имаме предвид, че Тайван е осмата економическа сила в света, то е ясно, че отношенията между Европейския съюз и Тайван са изключително съществени. В последното десетилетие търговията между нас е увеличила 12 пъти. Така че ние наистина би трябвало да консолидираме тези отношения, да ги направим още по-интензивни в Тайван има добро економическо развитие, но също и добро демократично развитие. Така че Тайван е важен партньор и аз бих насърчил господин Дегухт да започне договарянето на споразумение с Тайван възможно най-скоро. През 2012 година Тайван стана пълноправен член на СТО. 2010 година тук в парламента одобрихме облегчаването на визовия режим. Аз бях докладчик. 2010 година Тайван подписа с Народна демократична република Китай споразумение за свободна търговия и споразумение за интелектуалната собственост. Да не говорим, че Тайван има 32 двустранни споразумения с други страни, включително Япония. Освен това се договаря и рамката с САЩ. Тайван сключва такива споразумения, те винаги имат економически характер. Същевременно, дори при отсъствие на дипломатически отношения с Нова Зеландия, Тайван има економическо споразумение с тази страна. Ние сме подписали споразумение с Хондурас, Никарагуа и други страни. Много е важно комисията да започне възможно най-скоро договарянето на инвестиционно и търговско споразумение между ЕС и Китай. Струва ми се, че господин Лухан не е в залата, затова да преминем към процедурата привличане на вниманието. Кели. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че мога да се изкажа по този въпрос. Господин Танък, който има богат опит, каза всичко. Той говори за напредъка, постигнато от Тайван. Той говори за финансова динамика, за економическото чудо на Тайван за... и каза, че подобряването на търговските отношения с Тайван има дълбок смисъл. Освен това, времето е подходящо сега да обсъждаме Тайван почти паралелно с обсъждането на отношенията ни с Китай. Те не са взаимно изключващи се. Ние трябва да се опитаме да подобрим отношенията и с двете страни, особено в търговската област. Тайван спазва същите демократични принципи като нас и ние имаме задължението да им помогнем в това отношение. Също затова аз приветствам тази вечершните разисквания по този въпрос. Благодаря колегата Морвай. Е, е Благодаря, уважаеми колеги. Ако се разхождате в Буда пеща, посещавате града, ще видите нещо много тъжно. Много празни магазини с празни витрини много малки фирми, които са фалирали, много семейни предприятия сред тях. Каква е причината? Те не са успели да устоят на конкуренцията на, на конкуренцията от много националните търговски вериги, спрямо които те са много слаби. Все повече малки, а пък и по-големи фирми внасят продукти от Китай. Най-често това са продукти с лошо качество. Малките и средни предприятия в Китай произвеждат от своя страна много стоки. Когато Европа обаче преговаря за споразумение за свободна търговия и когато обсъждаме това споразумение, трябва да се вземат е, предвид интересите на тези малки и средни предприятия. Искам да ви е, помоля да спазвате както времето, така и темата, за която колегата Кукан има думата. Най-вече обходни партии Тайван е седмия по големина търговски партньор на Европейския съюз в Азия. Подобряването на търговското сътрудничество в тази зона е от взаимен интерес. Ето защо искам да подкрепя преговорите за сключване на споразумения за търговия между Тайван и Европейския съюз. Стабилизирането на отношенията между Тайван и континентален Китай позволиха да разширим операциите си в Тайван, Китай и целия азиатски регион. Опитът на Словакия показва, че тайванските инвестиции се фокусират върху сектори, които имат висока добавена стойност. Ние трябва да потърсим начини да преговаряме относно защитата на инвестициите, както и други взаимно полезни споразумения. Господин Бронкс. Европейския съюз има търговски дефицит с, Китат, но, с Тайван, но има излишък с, с, в услугите. Нашето излишък в услугите намалява всяка година. Инвестициите на Обединеното кралство в Китай са нищозни в сравнение с тайванските в Обединеното кралство. Освен това, тази страна инвестира в далечния изток в економики с ниско заплащане. ние а, виждаме, а, че целта тук а, не е да се изпълнят целите на Европейския съюз, а глобалните цели в рамките на СТО. Последният оратор е колегата Билан. Благодаря, госпожо председател. Е, Тайван заяви готовност е, да води преговори за двустранно споразумение. И това е и в наш интерес, защото няма нужда да поддържаме отношенията си с Китай за сметка на Тайпе. Още повече, че връзките между тези две държави стават все по-интензивни. Такова споразумение би могло да бъде полезно, тъй като би могло да подобри достъпа ни до Китай и да улесни споразумението с Пекин. Освен това, тук стои въпроса за подкрепа на демократичната демократичната система с плуралистична политическа система в Тайван за това. Аз поздравявам отношенията с нашия партньор е, Тайван. Особено като си има предвид колко развит е Тайван, както под отношение на модерните технологии, така и на цялата економика. Комисар Дегухт, имате думата. Е, Благодаря ви, господин председател. Така или иначе, в отговор на устния въпрос, аз вече дадох своето обяснение още при уводните си думи ние взимаме решения напълно независимо в името на интересите на Европейския съюз и европейските граждани. Няма да се побоим да започнем преговори с Тайван, просто защото Република Китай би се възпротивила. Всеки има право да се възпротиви, но има и други критерии, които също са важни, а именно потенциала на едни такива преговори с Тайван, сравнен с други варианти и инструменти, с които разполагаме. Така или иначе, струва ми се, че списъкът от такива варианти съвсем не е изчерпан. Разбира се, може да се мисли за преговори по инвестиционно споразумение, което да дава и достъп до пазара в даден момент. Като че ли парламентът почти единодушно подкрепя идеята за по-интензивни търговски отношения с Тайван, ние, разбира се, ще имаме предвид това в комисията. Благодаря ви, господин комисар. Уважаеми колеги, с това приключваме дебата. Има предложение за резолюция. Гласуването е утре в 11.30.